Но до тук не разполагаме с конкретни данни за това, че е, Националната агенция е нарушила разпоредбите на споразумението и за това не смятаме да суспендираме това споразумение. Благодаря, госпожо е, комисар. Приключваме с обсъждането на тази тема и резолюцията ще се ще бъде гласувана на втората ни пленарна сесия през октомври. Ερώτηση προς την Επιτροπή. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ. Και θα δώσω πρώτα στο λόγο. Разширяване на сътрудничеството а, в Европейския съюз. Давам думата на господин Лопес Агилар. De nuevo, todos estamos de acuerdo en que el crimen... Благодаря, госпожо председател. Всички сме съгласни, че в Европейския съюз има все повече трансгранична престъпност. Доклада на комисията Крим, която приключи своята дейност, ясно го заявява, както и оценката на една от звената на Европол, което се занимава с тази тема. Новият вид престъпления, които се извършват, е посредством мрежи. Мрежи, които работят в международен план с различни партньори, в различни сфери а, и в различни райони по едно и също време. Това означава, че е много лесно да се извършват престъпления в а, трансграничен план. А, няма конкретни центрове, където да работят престъпниците. Те работят навсякъде. А, трябва да има съвместна борба срещу престъпността, като се използват всички трансгранични механизми по един ефективен и ефикасен начин, за да можем да координираме операционната си дейност. Изправени сме през огромно престъпление, извинете, е, предизвикателство, и трябва да видим как по-добре да организираме себе си, е, за да можем по-добре да обменяме информация и да прилагаме европейското законодателство по-добре. По този начин ще можем по-бързо да задържаме престъпниците, като зачитаме основните права на европейските граждани. Смятам, че има начин за събиране, обработка и обмен на информация в Европейския съюз между правоприлагащите органи на ниво държави членки. Тези инструменти е, са се развили постепенно, в зависимост от потребностите. Много често има презастъпване на инструментите и е, няма достатъчен демократичен контрол при използването на тези инструменти. Няма достатъчна дисциплина и прозрачност. Нужно е да има ясни механизми и процеси, които да са ясни за самите нас. А, също така трябва да знаем какви са механизмите за обмен на данни, а, за да може обменът на данни да бъде по-ефективен. Имаме нужда от визия за бъдещето. Трябва да видим как по-добре да оптимизираме усилията си, за да обменяме информация в Европейския съюз за престъпността. Трябва да направим така, че защитата на данните да бъде гарантирана. Принципът на пропорционалност, ефективност и подотчетност трябва да бъдат спазвани при сравняването на данни. И Решението от Прюн, прието 2005 година, ако не бъркам, е изключително важно. След това в европейското законодателство се включи една възможност. Една възможност да се проследява и автоматично да се сравнява националните данни, които се съдържат в бази данни, бази данни, например, на пръстови отпечатъци или на е, регистрации на автомобили. Това се използва много в наказателни производства, както и в разследвания на тежки престъпления. Споразумението от Прюн бе прието в рамките на третия стълб е, между правителственото сътрудничество. Няма обаче демократичен контрол над изпълнението на това споразумение, особено сега след приемането на Лисабонския договор. Затова бих искал да разбера дали Европейската комисия смята Прюнското решение да бъде подчинено също на правомощията на парламента, които дойдоха от Лисабонския договор. Също така протокол 36 трябва да бъде спазен. Благодаря, комисарен Малстром има думата. Госпожо председател, извинявам се, че гласа ми се губи от доста време вече съм в залата. Благодаря ви за този устен въпрос. Както казахте, обменът на информация е много важен инструмент за правоохранителните органи в Европейския съюз и затова се радвам на настоящото разискване. Приветстваме промените, въведени за договорът от Лисабон, в частност увеличаване на правомощията на Европейския парламент, тъй като по този начин се увеличава подотчетността за дейностите, които доскоро бяха само правомощията на държавните членки. А що се отнася до решението от прием към момента, не предвиждаме законодателно ни промени, докато не се започне, докато не се свърши процеса на пълно прилагане на решението. Към момента настояваме да има пълно прилагано страна на държавите членки. Решението беше взето по бившият трети стълб, т.е. Европейската комисия няма право за, на контрол през преходният период преди започване на пълно прилагане на решението. Но в 2014 година можем да започнем да прилагаме процедурите при неспазване на задължението смятаме, че на този етап нямаме нужда от нови инструменти за обмен на информация. За сметка на това трябва да се използват по-добре наличните инструменти. Ще изготвим също така и редич конкретни препоръки, като например стандартни установяване на стандартен канал за обмен на информация най-добре е това да бъде Европол. Да има също така конкретни звена за обмен и подобряване на обученията с цел обмен на европейско равнище. Имаме нужда също така по-високи стандарти при защитата на личните данни, както и надежни статистически данни. Целта е да се подобри функционирането на настоящите структури и инструменти за обмен на информации от правоохранителните органи и нашите, нашите компетентни отдели работят по в тази насока. Радваме се, че въпросът обсъжда в момента в съвета и в Европейският парламент и знаем, че съвета също настоява за прилагане на решението от страна на държавите членки. И накрая относно защитата на данните, знаете, че се е предвидена директива за защита на данните по отношение на правоохранителните органи, в които се предвиждат специфични процедури за обработка на лични данни Три години след влизане в сила на директивата. Това е, което мога да кажа към момента. Разбира се, оставаме отворени всяка продължение на ваша страна. Благодаря, госпожо комисар. От името на политическите групи първо давам думата на господин Диас Демера от НП. Благодаря, госпожо председател. Този устен въпрос е, е много уместен в е, този момент. Борбата срещу трансграничната престъпност е сложна. Затова трябва да има по-добро сътрудничество между полициите и по-добро съдебно сътрудничество. Решението от Прюм бе подписано от седем държави членки, влезе в сина през 2008 година, след това и други държави членки се присъединиха. В прегледа, който, който направи комисията, се оказа, че редица агенции, които имат правомощия в право прилагането, да различните системи, ШИС, ШИС-1, ШИС-2, всички тези създаването на нови инструменти създаде, е, може би, една раз, разнопосочност и едно препокриване на известни брой от тях. Затова приветствам становището на комисията от септември. Да, не трябва да се създават нови бази данни, не трябва да се създават нови инструменти, а да се използват много по-ефикасно и ефективно съществуващите. Това решение идеално се вписва в разпоредбите на Лисабонският е, договор, като изисква обаче е, демократическия контрол на, от страна на Европейския парламент, защото знаете, че Лисабонският договор на практика замества третия стълпа. Е, за това това е естествено този проблем е от огромно значение, тъй като е, засяга личния живот и защитата на личните данни на нашите граждани. Ограничаване разпоредбите на, на Прюм може да стане само ако е, има заплаха за демократичното общество. Това също е записано в е, решението на Прюм. Благодаря, господин Диез Демер. Президентин, След... Господин Вейден Холцер има думата. Благодаря. Ще повторя казаното от господин Диас Демера за споразумението от Прюм. Това е изключително важен инструмент в борбата срещу престъпността. То ще даде възможност на органите от правоохранителен характер да работят в трансграничен план. Важно е обаче да се спазват гражданските права. В примското споразумение обаче има известни липси. Например, няма дефиниция на това какво е то лични данни. В становището, което приехме през 2008 година, призовахме за такава дефиниция. През 1988 година е, съвета на Европа прие една конвенция за защита на данните. Там се призоваваше е, за създаване на гаранции за такива данни, за да може данните да останат поверителни. Искаше се също така да има независим орган, който да наблюдава обмена на лични данни, ако има такъв. Разбира се, че тази резолюция на съвета на Европа вече бе усъвършенствана посредством резолюциите на Европейския парламент и в Европейския съюз вече има пакет от законопроекти и закони за защита на данните. Надявам се да действаме бързо, така както направихме преди влизането в сила на Лисабонския договор. Сега сме със законодатели по тези въпроси. Благодаря. Благодаря на колегата Вайденхолцер. Колегата Шмидт има думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, радвам се, че са днес сред нас. Знам, че днес посетихте Лампедуза вследствие на случилата се там трагедия. Знаем, че днес само границите не могат да ни защитават. В момента се говори само за заетост, за економически растеж в Европа, но не бива да забравяме и проблемът с организираната престъпност. Според мен борбата срещу трансгранична организирана престъпност трябва да бъде сред един от основните ни приоритети. Знаем, че има проблеми с трафика на хора, трафика на наркотици. Това са престъпни дейности, свързани с печалби от милиони евро. А трагедията в Лампедуза за поредни път ни припомни, че има престъпници, които не се спират пред нищо. Ето защо трябва да се в... да използваме всички възможности, с които разполагаме. И на първо място ни трябва успешен обмен на данни в родния си град. Съм се убеждавал, че малко наброй обменени данни през границата могат да дадат много добри резултати. Затова се питам, защо държавите членки не се възползват тази възможност да обменят информация? Защото единствените, които са облагодетелствани от този отказ на държавите членки да обменят данни, са самите престъпници. Ето защо не само Европейската комисия трябва да предприема мерки. Аз искам да има по-добра европейска рамка. Искам Европол да функционира по-добре. Искам да има силна европейска прокуратура. Тъй като народите в Европейския съюз имат нужда от по-добра сигурност. А принципът за защита на личните данни трябва да се спазва, но не бива да изпадаме в наивност. Господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Нека да кажа нещата по този начин. Наистина е много важно да имаме по-добро сътрудничество между съдебните и полицейски органи в Европа. Това е необходимо. Но моята група неколкократно е повтаряла, че са необходими общи стандарти, когато става дума за защита, за процедурни, за защита на права, за принципи, които са залегнали в нашите конституции. Така че не е достатъчно да кажем признаване на стандарти. Не, трябва да имаме общи, единни стандарти, за да можем да улесниме работата на съдебните и полицейските органи. Същевременно трябва да, е, да вземем и е, да вземем мерки за неща, кои, по неща, които ще улеснят работата на съдебните и полицейските органи, а не да създаваме нови надзорни системи, които в крайна сметка в ни, нищо не спомагат за спадане е, процента и на престъпността. Необходимо е истинско сътрудничество между полицията, между съдебните органи на местно равнище. Това, това ще доведе до резултати. Но, но за, за, съжаление, за съжаление нещата не, не, не се подобрят нито на равнище комисия, нито държави членки. Така че надявам се, че комисията ще вземе необходимите мерки. Госпожа Мако. Pentru ca autoritățile naționale să coopereze благодаря. За да си сътруднят националните власти в борбата срещу трансграничната престъпност, първо се налага да хармонизираме каналите за комуникация между държавите членки. И тук съм съгласна с колегата. Имаме нужда от общи стандарти във всички държави членки. Аз съм докладчик по Евродак и знам как работят каналите за информация. Е, базата данни Евродак, която съдържа пръстови отпечатъци, дава достъп на информация на местните власти, за да може да се предотвратява тероризъм, сериозни престъпления, да се идентифицират извършителите или жертвите на престъпленията. Следователите могат да проверяват дали мрежи на организирана престъпност се опитват да инфилтрират част от членовете си на територията на друга държава членка с нова самоличност, за да може да извършват или тежки престъпления, или да се укриват. Затова смятам, че достъпът до такива данни е изключително важен в борбата с трансграничната престъпност. Държавите членки на Европейския съюз нямат достъп до Евродък, ако не са търсили в Брюм другата бази данни, която работи по-настоящем само в 11 такива. Тоест има ограничен достъп до информация в Евродък и Брюн. Държавите членки, които ще прилагат решението от Прюм, трябва да го направят максимално бързо, за да може е, да изпълнят изискванията на комисията и за да могат да използват наистина изключително важна информация в борбата с организираната престъпност. Давам думата на Ромеро Лопес. Вантенкамп. Мevrouw de voorzitter, dank u zeer. Als er... Тъй като го няма, давам думата на господин Ватенком. Благодаря ви, госпожо председател. Ако има един отрасъл в Европа, който добре разбира колко важна е свободата на движение в Европа, то това е именно престъпността. И с това се убеждаваме ежедневно в Холандия. И можем да си мисля, че сме проявили голяма наивност в някои отношения. В Европа има много сериозни мрежи на организирана престъпност. В Холандия наскоро установихме, че благодарение на обменът на данни на европейско равнище беше възможно да се залови важен ръководител на мафията. И затова съм съгласен, че обменът на информация е изключително важен в борбата с организираната престъпност. Въпросът към, въпросът ми към комисията е защо прилагането толкова много закъснява. Един колега каза, че само 11 държави членки са приложили решението от прием. Въпросът ми е, кога ще го приложат останалите държави членки? Съгласна съм и с колегата Агилар, че трябва да се засили демократичното наблюдение върху борбата срещу организираната престъпност. Въпросът ми отново казваме, кога ще се приложи напълно това споразумение и колко ще трябва да чакаме? Господин има думата. Благодаря. Голямата част от проблемите, които имаме като Европейски съюз, са свързани с нееднаквото прилагане на законодателството. Това води до демо... липса на демократичен контрол и такъв на европейско ниво. Затова е необходимо да се направи една карта на националното законодателство, на трансграничното законодателство за обмен на информация. Трябва също така Европейската комисия да автоматизира процедурите за прилагане на съществуващите инструменти, за да може да се види дали не може да се заде универсален е, формат за обмен на информация. Съм това трябва да добавим също така някои инициативи за тренинг на полицейските а, е, сили, да има сътрудничество и обмен на информация между тях. Решението от Прюм е един инструмент, който стана нещо обичайно при следствените действия на полициите. Сега обаче той трябва да бъде актуализиран в държавите членки. Това трябва да стане бързо. Още веднъж има необходимост от по-голяма интеграция в Европейския съюз, за да дадем по-добри отговори на нашето общество. Благодаря. Грация, сеньор Скори. Благодаря, господин Скория. А сега минаваме към спонтанните изказвания. Давам думата на колегата Лухан. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, дами и господа, много говориме тук в тази зала за защитата на данни, говорим за прозрачност, говориме също така възможността и необходимостта да предоставяме по-голяма информация на нашите граждани, за да могат те да се осъществят. Говориме за свобода на придвижването, а също времено не можем да създадем единни стандарти и не можем да намерим начин да прилагаме законодателство, което вече съществува. съществува. в 17 държави членки сме напряха направени за, запитвания и проучвания на прозрачността на данните и на достъпа на гражданите до данните. И мога да ви кажа, че на, мом, на моменти е, в някои страните положението е трагично, а да не говорим за отношенията ни пък с трети страни. Така че, било то Шенген, било 61, 62 и други инструменти, Евроюст. Е, всичко, всичко това съществува, но трябва да има конкретни програми за е, по-добро сътрудничество. Господин... Аз съвище съм здания бързо добре. Благодаря ви, госпожо председател. Аз лично смятам, че че беше много уместно да внесем този устен въпрос. Трябваше да покажем, че един законодателен акт, който беше прият, трябва да бъде спазван. Не бива да се допуска безнаказаност. Всяка трансгранична престъпна дейност трябва да може да бъде установена. Установяването е много важно, за да можем да се борим с организираната престъпност. И всеки инструмент, с който разполагаме, е изключително важен. Разполагаме, разбира се, и с други инструменти. И само чрез прилагането им можем да спечелим уважението на нашите съграждани. Думата има госпожа Малстрам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите, които повдигнаха този въпрос. Аз съм съгласна, че трансграничното сътрудничество е голямо предизвикателство и трябва да има сътрудничество между нашите правоприлагащи агенции. Организираната престъпност тук е, е изключително важна. Е, не използваме инструментите, с които разполагаме. Не смятам, че в момента са необходими нови идеи. Трябва чисто и просто да използваме съществуващите канали. Само половината държави членки всъщност прилагат решението от Прюм и за това няма смисъл да променяме правното основание. Защо имаме такова забавене? Опитахме се да установим защо е така. В някои случаи има практически проблеми, не се знае как да се направи. Затова е, обучаваме, финансираме такива курсове, за да обучим държавите членки. Събираме държавите членки заедно, за да може те да се обучават един друг ето за това има такова забавяне. Просто държавите членки не знаят как и това не е било сред приоритетите им. Както казах в стъпителните си думи, на много от заседанията на съвета по вътрешни работи и правосъдие сме се обръщали към държавите членки, като ги насърчаваме да направят повече. Кога ще стане, не зная. След една година се очакваме пълна лисабонизация и след това вече ще почнем да наказваме за нарушения. Надявам се до тогава те да са го направили. Съгласна съм също така с вас, че са необходими общи стандарти, е, че е необходимо да има защита на данните. При прилагането ще продължим и с наблюдението. Ще трябва да търсим най-добрия подход за по-нататъчни развития и това може да стане в един контекст след Стокхолм. Надявам се в комисията Либе да продължим да дебатираме тази тематика. Благодаря, госпожо комисар. Приключихме с дебата. Предложението за резолюция и гласуването по този въпрос ще бъде утре в 12 часа на обяд. Сега минаваме към следващата точка в дневния ред. Устно запитване относно бъде